Господин Тарабела, моля, седнете си на мястото, ако обичате. Преводамос ла сесион, señorías. El acta de ayer está disponible y si no, se, no hay ninguna objeción, la daremos por... Уважаеми дами и господа, нека да започнем работа. Разполагате с протокола от вчера. Ако няма възражения, приемаме ги и преминаваме към първата точка от следобедното ни заседание, а именно общото разискване за възлагане на обществени поръчки. Първият доклад е на господин Живен. Възлагане на договори за концесия. След това още два доклада. Един е на господин Терабела. обществени поръчки. И възлагане на обществени поръчки в определени сектори на услугите. Господин Живен, за съжаление, не може да присъства днес след обед. И е, от негово име ще говори госпожа Тун от Хонштайн. Заповядайте. Благодаря. Е, господин председател, уважаеми господин комисар, драги колеги. За съжаление, господин Живен, докладчика по е, директивата за концесиите, не може да присъства и се извинява. Е, той е възпитан.